Скъпи колеги, готови ли сме да започнем? Добре, чудесно. Добре дошли. Започваме с гласуването, така че моля ви да подготвите картите си за гласуване. Започваме с проекто доклада за прилагането на законодателството на Европейския съюз за 2016 година. Компромис 1. За против, въздържали се, приема се. Фем Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се, 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за,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 Фам С до фам У за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Adopted. Приема се. Vous êtes pour ou contre? За или против гласувате? On Si vous voulez le répéter. Ако искате, може да повторим гласуването. гласата беше 12 гласа на 8 гласа, така че резултатът е ясен. Приема се. NV1 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, Отхвърля се. NV11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Приема се. Пет и две за. Против. Въздържали се. приема се Пет и 5 за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 too many EP. Има колега в повече от НП. Okay. Okay. And it has been adopted. Uh, Приема се. Uh, 39. Uh, 39. Uh, Изменение 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Фем 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 8 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека да направим проверка. Yes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 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. NV6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 57 за. А, отпада ли? А, да. 56 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. НВ 18 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение NV 18. Отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 61. Изменение 61. Приема се с ясно мнозинство. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Компромисно изменение 13 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Компромисно изменение 14. А, извинете. Изменение 65 за. Против. Въздържали се. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. А, то също е поименно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 15 за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 Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 82. Приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 88. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Осемдесет и седем за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за против, въздържали се, приема се. Авко 8 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Авко 8. Приема се. Авко 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 20, NV20 за, против, въздържали се, приема се. Авко 20 за, против, въздържали се, приема се. Авко 22 за, против, въздържали се, приема се. Фем 6 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 20, 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, Приема се. NV5 до NV16 за против въздържали се, приемат се. ФЕМ 10 до 18 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 10 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 18 за, против, въздържали се, приема се. 5,19 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 14 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на Авко 14. Отхвърля се. Фем 15 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме проекто докладът като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Има прекалено много гласуващи от НБ. Приема се. Поздравления за господин Радев. О, Oh, sorry, to Mr. Chrysogonos. О, извинете, на господин Хрисогонос. Uh, uh, and now we have the recast. Сега продължаваме с качество на водите, предназначен за консумация от човека, преработен текст, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Yes, close it. Adopted. Приема се поздравления за госпожа Герингер. И така приключваме с гласуването. Okay. Where's that? That's it, yeah? Okay. So now и така продължаваме с точка първа приемане на дневния ред. бих искал да ви осведомя, че точки 3, 4, 12 и 15 се отлагат. Точка 11 ще се разгледа след точка 12. Точка 13 ще се разгледа след точка 6. Точка 19 ще се разгледа след точка 13. Има ли възражения? Няма. В такъв случай дневният ред се приема. May I ask people in the hall please to be quiet? Thank you very much. Um, Thirteen.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 So, uh, dear colleagues, we... И така, скъпи колеги, продължаваме с точка 13. Информация относно преговорите по инструменти за прилагане на споразуменията за уреждане на спорове в рамките на УМЦИТРАЛ, Комисията на ООН е по международно търговско право. Европейската комисия ще ни предостави тази информация. Да давам думата на комисията. Thank you, Mr. Um... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че подехте тази инициатива за получаване на информация във връзка с текущите а, е, преговори. Аз съм а, е, господин Роснер от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия и водя преговорите от името на Европейския съюз. Ще започна с кратка информация относно преговорите на 48-я кръг през 2015 година Комисията на ООН по търговско право, право УНСИТРАО взе решение група 2 по уреждане на споровете да започне работа по ам, прилагането на споразуменията в някои отношения, включително и евентуално подготвяне на конвенция и подготвяне на някакви насоки или ръководни линии. Настоящата работа на Трал по темата има за цел да надгради над основите от 2008 година, като превърне медиацията в по-ефективен инструмент за решаване на международни спорове чрез насърчаване на споразумение за уреждане на спорове. Многостранните преговори по конвенцията и правоприлаг... модалното право в това отношение са обект на преговори с оглед на конвенция на УНСИТРАЛ. Комисията води преговорите от името на Европейския съюз на базата на мандата за преговори, който ни бе даден от съвета. До тук имаше 6 кръга на преговори. Последната сесия се проведе през февруари 2018 година и приключи с общо споразумение по текста във връзка с бъдещите инструменти които ще бъдат конвенция и паралелно модално право. Всички тези инструменти са отразени в текста, по който постигнахме споразумение. Относно процедурата по приемането на тези инструменти на международно равнище, бих искал да кажа следното. Тези международни инструменти ще бъдат представени на управляващите органи на УНСИТРАЛ или по точно специализираната комисия в това отношение на следващата а, сесия, която ще се проведе следващия месец. Ако бъдат одобрени тези инструменти, те ще бъдат приети от Генералната асамблея на ООН през втората половина на годината. Сега няколко думи по общата структура на бъдещите инструменти. Относно обхвата, инструментите ще включват прилагането на споразумението за уреждане на спорове и процедурата по смисъла на която може да се използва тази процедура, за да се докаже, че спорът е бил решен. Инструментите се прилагат към международните търговски споразумения, няма да се прилагат към гражданско-правни въпроси, само търговско-правни такива като изрично се изключват потребителите, семейството, наследствата е, и споровете в тази област. Медиацията е процес, в който страните се опитват да решат спора по взаимно съгласие в присъствието на трето лице или на трети лица, или така наречения медиатор – който няма съответните пълномощия да наложи решението си на страните по спора. Това е основната разлика между медиация и съдебно производство. Инструментите няма да се прилагат към съдебните производства, които са производства, които се провеждат от съдилищата или които са започнали в рамките на определена юрисдикция и които подлежат на постановяване на съдебно решение. Изключихме някои области, както чухте, защото тези области са в обхвата на други международни инструменти. Например, Хага 2025, която урежда избора на съд. Същото се отнася и до конференцията в Хага по международно частно право. Нека ви напомня, че във вашата комисия имаше изслушване по тази тема, ако не се лъжа, преди две седмици. Относно арбитражните решения, те също са изключени, защото те влизат в обхвата на други международни решения. Конвенцията от Нью Йорк от 1958 година относно признаването и прилагането на чуждестранни арбитражни решения. Целта на прилагането е да има възможност за контрол, който да се провежда от компетентен орган в държавата, в която трябва да се изпълни решението. Този компетентен орган ще бъде определен от процедурния правилник на съответната държава и в много случаи това ще бъде някаква съдебна юрисдикция, въпреки че някои държави членки по смисъл на техния процедурен правилник могат да посочат друг компетентен орган за тази цел, например нотариус. Този контрол ще е, бъде ясно описан в инструментите. Системата на защитата се разделя на няколко групи. Едната група е защита, която се прилага от страните, които спорват прилагането. Тези страни могат да са част от споразумението, могат да поискат нищожността на споразумението или да кажат, че това споразумение не е правно вързващо и не е окончателно. В допълнение може да се, отло, да се откаже да се приложи споразумение, ако в а, рамките на медиацията или а, съдемто производство не са, би, са били представени факти, които а, оспорват безпристрастността. Екс официо или ам, автоматично трябва да се прилагат някои решения от а, съдебните юрисдикции на държавите членки. Ако темата на спора не може да бъде решена чрез медиация в съответствие с а, правните норми на съответната държава, това също е включено в обхвата. Дава се възможност на договарящите страни да подпишат декларация, по смисъла на която конвенцията ще се прилага само доколкото страните по споразумението са се съгласили конвенцията да се прилага. Тази конвенция ще включва регионалната клауза за регионално економическо сдружение, като по този начин ще се даде възможност на организации като Европейския съюз да стана страна по конвенцията в рамките на своите правомощия по отношение на областите, които са в приложното поле на конвенцията. Проекто конвенцията включва също така регионални економически организации, като по този начин се дава възможност на Европейския съюз, ако реши да се присъедини, да прилага и някои колизионни закони. Ако това се приеме през лятото 2018 година от Европейската комисия, ако след това това се приеме от ООН, тази конвенция най-вероятно през първата половина на 2019 година ще бъде предоставена на държавите членки, за да могат да се присъединят. Както вече казах, има два паралелни инструмента. Единият е конвенцията, а другия типовото право. То ще включва отделна глава, в която ще се гледа прилагането на споразумента за уреждане на спорове. В тази глава ще има сходни разпоредби, като тези, които ви описах току-що по конвенция. Thank you, sir, for this presentation. Uh, now I can give the floor to... Благодаря ви за тази презентация. Сега ще дам думата на членовете на Европейския парламент, ако имат някакви коментари или въпроси? Не виждам да има такива. Това означава, че сме имали изчерпателно а, представяне и уморително такова. Ами, да приключим тогава с тази тема. Благодаря ви. И да продължим с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 Имаме проблем. Докладчикът по точка 19 не е тук, тъй като бе предвидено да гледаме тази точка в 11 часа. Страхувам се, че сме принудени да направим кафе пауза. Yes. So we, we meet... Добре, ще се видим след 20 минути в 11 часа.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

Salazar.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

or continue better by Нека да продължим с точка 19. Exchange of views on transparent and predictable working conditions in the Europe. Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз. Докладчик е господин Хрисогонос, на когото давам думата. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. През последните 25 години гъвкавостта от новите форми на труд беше основен двигател за създаването на нови работни места и растеж. От 2014 година над 5 милиона работни места бяха създадени, от които почти 20% под нов вид. Адаптивността към новият економически контекст позволи на новия бизнес модел да се развие. Той обаче доведе и до нестабилност и до липса на предвидимост. По-специално за работниците в по-несигурно положение. неадекватната правна рамка може да санкционира някои работници и да направи така, че те да бъдат обект на нелоялни практики и е, трудно те да могат е, да се ползват от правата си. Над 6 милиона работника в Европейския съюз е, работят при голяма несигурност. До 1 милион от тях са обект на специална клауза, при която могат да преминат при друг работодател. Една четвърт от временните работници – едва една четвърт от тях имат възможност е, и потенциал да заемат е, е, безсрочен трудов договор. Гъвкавите условия на труд могат да доведат до несигурност. В отговор на това някои държави и членки приеха нова правна рамка, а националните социални партньори разработиха нови колективни трудови споразумения, които доведоха до различни регулаторни системи в Европейския съюз. Това увеличава риска от конкуренция, която да се базира на социален дъмпинг, а това има вредни последствия не само за работниците, но и за работодателите, които са обект на неустойчив конкурентен натиск и се отразява и на социалното осигуряване. Предизвикателството е следното. Трябва да се направи така, че да имаме динамична, динамична работна ръка, която да води и към растеж, но и която да се ползва от достатъчна защита. Това ще ни осигури дългосрочна производителност за производителите и ще позволи конвергентност по отношение на по-добрите условия на труд и на живот в Европейския съюз. За да се справим с тези проблеми и за да има хармонизирано ниво на защита в ЕС, Европейската комисия направи предложение за директива за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз. Това е едно от основните предложения на комисията в рамките на Европейския стълб за социални права. Предлаганата директива задава правната рамка за бъдещото положително развитие на нови адаптивни форми на труд. Основната цел на предлаганата директива е да се стимулира по предвидима заетост, като същевременно се даде възможност за адаптируемост на пазара на труда и като се подобрят условията на труд и на живот. специфичните цели, които ще помогнат за постигането на основната цел, са подобряване на достъпа до информация на работниците относно работните им условия. На следващо място подобряване на работните условия на всички работници, включително и на тези, които вземат нестандартни форми на труд, като по този начин се позволи за по-голяма адаптируемост към пазара на труда засилено прилагане на хармонизирани е, правила в това отношение. Очаквам нашето съвместно нашата съвместна работа, за да може да стигнем до добри решения и компромиси и за да постигнем напредък по тази изключително важна тема. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Сайх. Мисля, че обсъждаме изключително важна тема. Приветствам казаното от докладчика. трябва да отделим по-задълбочено внимание на тази директива. Многократно в Европейския съюз и дори в държавите членки Поставяме акцента върху економическия растеж и върху новите работни места. Разбира се, това са положителни цели, но не е достатъчно. Но не поставяме достатъчно акцента върху последствията върху работниците и техните права. В някои държави, включително и в моята, понякога се говори за економически излишък. Но как се отразява той на качеството на живот на работниците? Тук се поставя акцент върху необходимостта от повече яснота относно трудовите условия. Приветствам въвеждането на различните форми на труд. Но сигурни ли сме, че работникът действително разбира за какво става дума? Или просто някой отмет, отмята някаква котийка на един формуляр? Да не забравяме въпроса за паралелната заетост. Трябва ли да се ограничаваме само до случаите, в които едното работно място е в конфликт с другото работно място при двойна заетост? Или, от друга страна, трябва да направим така, че хората да не бъдат принуждавани да работят на две-три работни места, само и само да могат да се прехранват. Добре е да видим последствията върху работните условия и върху пенсиите на работниците. Пазарът за създаване на работни места трябва да продължи да бъде активен. Нека да не го възпрепятстваме. Говори се за измерването на економическия растеж чрез броя на новосъздадените работни места и възнагражденията, но дали пък не е добре да говорим и за индекса за качество на живот? Защото в крайна сметка трябва да свържем условията на труд и прозрачността с качеството на живот като цяло. Благодаря. Благодаря. Имам някои съмнения относно това дали а, това досие е за нашата комисия. То най-добре трябва да се гледа от комисията по заетост. Ако няма други желащи да вземат думата, да видим дали комисията иска да каже нещо. Благодаря ви. Мисля, че докладчика отлично обясни предложението на комисията. Ако позволите, бих искал само да ви напомня, че това предложение цели също така да отговори на две скорошни искания на Европейския парламент, резолюция от 2007 година във връзка с Европейския социален стълб по доклад на госпожа Родригес и резолюция относно работните условия. Докладчик беше господин Силикиотис. И в двете резолюции се говори за необходимостта от разглеждането на условията на труд на европейско равнище. това предложение не само цели повече прозрачност относно условията на труд, но разглежда също така и качеството на работните места. Затова и в предложението се въвеждат минимални права за работниците без значение какви са трудовите им отношения. Благодаря. Докладчикът иска ли да добави нещо? Не. В такъв случай приключваме тази точка от дневния ред. And the next one, item 7, is already... Следващата точка 7 вече е в, е, при закрити врата, така че ще помоля тези, които е, нямат право да участват е, в, е, при такъв формат, да бъдат така любезни да